И следващата точка е а, доклада, свързан с правомощие за законодателно делегиране на господин Сайер, който получава думата. Тистелт елнök asszony, тистелт Шефчович е, алelnök ур. Госпожо председател, госпожо заместник председател Шевчовиш. Вши много оратори започват с думите, че тяхната тема е най-важната или една от най-важните. Позволете ми да кажа, че си мисля и същото, но имам повече основания, отколкото много други, които казват това. Правомощията за законодателно делегиране един въпрос, който е сред най-важните теми и който е свързан с новостите около Лисабонския договор. Тези, които критикуваха договор от Лисабон, критикуваха липсата на демокрация. но от друга страна с договора бяха разширени правомощията на парламента. По този начин демокрацията за се засили, защото депутатите се избират директно от гражданите. И така избирателите влияят пряко, директно върху това съвместно взимане на решение посредством депутатите. По този начин може и а, да се изкаже възражение срещу определени решения. Темите, по които а, парламентът има право да вземе участие при съвместното взимане на решение, а, се увеличиха. И то посредством правомощията за законодателно делегиране. В резултат на една дълга борба, която ние и други колеги в Европейския парламент водиха, парламентът постигна следното. Решенията, които се взимат от комисията чрез правомощия за законодателно делегиране могат да бъдат контролирани от парламента. Този контрол съществуваше все пак вече. Но това беше в рамките на една интер едно интеринституционално сътрудничество, но нямаше възможност за ефективен контрол. Тази нова възможност, която е заложена в 209 член на Лисабонския договор, през следващите години ще промени значително работата на парламента, особено тогава, когато ние депутатите приемем сериозно това право и правото да участвам в процедурата при взаимно а, съвместно взимане на решение. Искам да обясна за какво точно става тук въпрос. Прави се опит да се допълни тази дупка, която а, прави демократичния дефицит – но не може парламента да регулира всеки един отделен въпрос. Понякога има ситуации, като днешната, когато не всички могат да бъдат тук, но въпреки това парламентът може да контролира тези въпроси, които са прехвърлени посредством законодателното делегиране на комисията. Трябва да се заяви ясно, че парламентът се придържа към това свое право и че ние всички ще поемем задълженията и ще се справим с тях, задълженията, които проистичат от Лисабонския договор. Правата, които проистичат също така от Лисабонския договор, гарантират по-големи правомощия на парламента правата в момента са в ръцете на съвета и на парламента. И затова призвавам всички да работят съвместно. Благодаря ви. Благодаря от страна на комисията. Господин Шефкович получава думата. Uh, благодаря, uh, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на господин Саер за изключително висококачествения доклад. Комисията много високо цени подкрепата на Европейският парламент. Ние е, възприемаме хоризонтален подход към правомощията, които се делегират. Става дума за всички въпроси, които се отнасят до делегираните актове, но необходими са и някои насоки. Това е беше целта на съобщението на комисията оповестено през декември, за да може законодателите да знаят как, какъв курс поемаме и да го вземат предвид при практическата си работа, законодателна дейност. Комисията подкрепя идеята за взаимно споразумение или дори междуинституционно споразумение по отношение на делегираните законодателни правомощия. По същество мога да повторя, че комисията приветства доклада, по някои конкретни въпроси може да не се съгласим, но целта ни е една и съща. Искаме точност, ефективност, прозрачност и равновесие между отделните институции. Ако мога ми разрешите да бъда малко по-конкретен, телеграфен стил ще направя някои забележки по някои части от доклада. Когато е, Става дума за член 290, особено вторият абзац. Трябва да кажа, че тук мненията ни се различават. Когато става дума за средствата за контрол на законодателната власт над делегираните правомощия. Но тук не искаме да влизаме в спорове, защото важното е да намерим практически решения, когато става за конкретни законодателни актове. Когато става дума за времетраенето на съответните правомощия, ние а, приемаме идеята за мълчаливото подновяване на тези правомощия, защото подобно решение вече присъства в няколко законодателни акта. Сега по отношение на времето, в което могат да се направят възражения. Тук мисля също, че а, сме единодушни, защото подкрепяме становището на докладчика, че стандартният период от 2 месеца с възможност за продължение може да бъде прият и надяваме се в бъдеще ще имаме споразумение между трите институции. Мисля, че има най-малко дестина положителни примери за именно тази практика. Околкото за неотложните процедури. И тук имаме ясни прецеденти. Примерно, когато става дума за безопасността на, на хранителните продукти и в други е, е, неотложни случаи, но мисля, че това, е, което предлага докладчика, своевременно одобряване не е като че ли достатъчно за спешните процедури, може да се намери по-добро решение. За работата с парламента също ще възприемем е, прагматичен подход. Повече от 250 основни законодателни акта бяха е, съгласувани. Е, и нашите приоритети трябва да бъдат в областите, в които до сега не сме уеднаквили регулаторните процедурите. Към тях трябва да насочим главното си внимание. Това ще бъде една огромна работа но и към нея трябва да подходим по най-възможно гъвкав и прагматичен начин. Благодаря, господин комисар. Благодаря. Думата получава господин Лайнен, който е председател на комисията по ем, безопасност на храните. Благодаря, госпожо комисар. За този момент чакахме много дълго, а именно да сме на едно ниво с Министерския съвет при контролирането на делегираните законодателни актове. През 2008 имаше 8000 делегирани актове, именно голяма копчина от законодателни норми. И а, тя бяха обработени чрез процедурата по комитология. Имахме много мал, по-малко права Бях, бивахме информирани, но нямахме законодателни права. Сега ние сме на едно ниво с съвета при контролирането на делегираните законодателни актове и искаме да се възползваме от това наше право. Разбира се, когато има неотложни процедури, ние имаме нужда да бъдем информирани навременно, както бива информирани съвета. Благодаря ви. Преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Господин Фюрца, две минути. Президент, благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Преди всичко искам да поздравя господин Сайер защото неговият доклад е чудесен. Договорът от Лисабон, както беше изтъкнато тук, засилва правомощието на парламента и укрепва демократичния контрол. Ето защо следва не само да поздравим господин Сайер за неговия доклад, но и да бъдем удовлетворени, че новата система слага край на комитологията, която трябваше да прилагаме твърде дълго. Както господин Сайер казва, новата система решава редица въпроси, свързани с правомощията на Европейския парламент. Дава също така на комисията известна гъвкавост по отношение на несъществените части от актове или несъществените актове така както те са определени от законодателя. Както господин Лайнен заяви, ние сме равнопоставени с съвета, ние не стоим по-долу от тях, както а, се смяташе преди. Госпожо председател, мисля, че е особено важно да се подчертае вменяването на допълнителни задължения на законодателя – съгласно член 290. Има също така препоръка за своевременно предаване на необходимата информация и документация. На трето място искам да наблегна на идеята, че всички езикови варианти, повтарям, всички трябва да бъдат на лице преди да почне разглеждането на акта. Благодаря от името на социалисти и демокрацията, господин Рапкин, но него го няма, затова давам думата на госпожа Лихтенбергер от Зелените за две минути. Б благодаря ви, госпожо председател. Често се подценява този структурен въпрос. Въпросът свързан с взаимоотношенията между институционалния триъгълник – този доклад на колегата Сая е наистина отличен. Беше изготвен в дух на много добро сътрудничество и искам да му благодаря сърдечно. Чрез договор от Лисабон се създадоха нови взаимоотношения и те не трябва да бъдат пуснати отново през задната врата. За това става въпрос тук. Смисълът беше да сме равнопоставени, а именно равнопоставеност между парламента и съвета, както и по отношение на делегираните актове. И да се гарантира и че те биват гарантирани по време на изпълнението на тези процедури. Важно беше да бъдат създадени съответните условия, а именно те да бъдат ясни и на второ място документите да бъдат предоставени на време, за да можем да се информираме. Това не е едно общо разбиране по отношение на отделните процедури, а ние имаме едно споразумение, където тези неща са заложени и не могат да бъдат зачеркнати с лека ръка от дневния ред. Ето защо имаме нужда от ясни права, които защитават интерес на парламента в реалността, а не само на теория да бъдат приети за даденост. Свърши ви времето, оратор е прекъснат от председателя. На консерваторите реформистите представителят не е тук. Ето защо а, от името на партията на Европа за демокрацията получава думата. Um, um, Докладчикът е прав, когато говори за дефицит на демокрация. Защото в е, елитът е, съществува такъв демократичен дефицит, който се увеличава и с Лисабонския договор ще се увеличи още повече. Трябва да кажа, че а, е, съм а, удивен, а, че а, въпреки красноречието си, ораторът а, вижда, че решението е в член 290. Според нас този член дава право на комисията да допълва или поправя законодателните актове. Такава възможност, такова правомощие е много широко и е, е, се поддава на почти неограничена възможност за тълкуване. Според нас, за да се предпазим от неправомерно използване на тези права, няма, няма достатъчно, няма достатъчно а, гаранции, че тези права няма да бъдат използвани а, неправомерно. Това е пример за по-нататъчно прехвърляне на права от избрания парламент към неизбраната от никого комисия. Винаги сме твърдели и продължаваме да твърдим, че Лисабонският договор няма а, демократична легитимност. Преди всичко, защото в Великобритания не беше обещан референдум и от трите главни политически партии и те а, не изпълниха това свое обещание. Този член 290 е резултат, а, той проистича от незаконният, а, нелегитимният а, Лисабонски договор. А, и а, срещу това трябва най-енергично да възразим. Благодаря. А сега господин Ханс Питер Мартин от а, името на независимите депутати. Благодаря ви. Аз бях срещу договор от Лисабон, тъй като а, дава възможност на такива аргументи, каквито чухме преди малко а, защото не се създаваше яснота а, чрез текстовете заложени в договора. Сега казвам, аз съм реалист и трябва да се примирим. Член 290 позволява определени тълкувания, а именно, че не само съвета може да възрази срещу определени законодателни актове, а и парламента. Ние се занимаваме с хиляди правни актове, които са засягащи котливи теми и дават възможност на тези, които са евроскептици и са срещу Европейския съюз, да повдигат своите аргументи. Трябва да се изясни ясно начина по който се предоставят определени документи. Много малко от нас са запознати с практиката в Штатите. Защо не направим копи-пейст и по съвсем прост начин да предоставим тези документи, както и на нашите колеги, на политическите партии, така и на гражданите. В този смисъл ние ще окажеме конструктивно въздействие и влияние при изграждането на демокрацията. Благодаря никой от колегите не е изразил желание да взема участие в процедурата за спонтанните изказвания. Следващи оратор има думата. Госпожо председател, господин комисар, относно делегирането искам да кажа, че Лисабонския договор въвежда някои нови неща и 290 член се позовава точно на тях – това са общи актове, които не могат по своята същност да, споменят, да променят законодателните актове, а с тях се дава мандат на комисията. Дава се мандат на комисия, както казах. определя се минимален срок и става ясно какви са сроковете за възражения и отегляне. Делегираните законодателни актове могат да бъдат публикувани също така и е важно да има по-голяма прозрачност по отношение на възможността на съвета и парламента да повдигнат своите възражения. Благодаря ви. Има ли други оратори, които искат да вземат думата? Няма такива. Ето защо от името на комисията комисар Шевчович получава думата. Съвсем правилно произнасяте името ми. Благодаря. Е, имам възможност сега да е, реагирам на чутото от е, уважаемите депутати. Съгласен съм с господин Лайнен, че договорът от Лисабон доведе до огромни промени, което беше изтъкнато и от самия доклад, че господин Сайер. Искам да ви уверя, че ние напълно съзнаваме значението на тези промени и ще проявим най-голямо внимание и зачитане на всички процедури, предвидени от законодателя, в духа на доброто сътрудничество. Когато говорим за неотложните процедури, Искам да ви уверя, че ще прибягваме до тях само в изключителни обстоятелства. Ако злоупотребяваме е, с тези правомощия е, ще се получи напрежение в отношението, което е крайно нежелателно. Е, господин Коелю и госпожа Лихтенберг, искам да уверя, че ще дадем всички гаранции да получавате едновременно с съвета всички документи заедно е, с преводите на всички езици. Това е изключително важна промяна, предвидена в договора от Лисабон. Напълно равнопоставени са съветът и Европейският парламент. Успоредно с това се опитваме да развиваме едно ново сътрудничество е, с Европейския парламент в подготвителната фаза на нормотворческия процес и то на едни здрави основи, на нови отношения и в съответствие с новото рамково споразумение, което договаряме с комисията и съвета. Граф Дартмът и някои други намекнаха за неограничени правомощия на комисията съгласно новия договор. Не е така. Вие, законодателят, сте органът, който ще вземе решението, който може да вземе решение да оттегли правомощия на комисията или да не приеме нейно предложение. Ето защо аз не приемам такива определения като сива законодателна зона, защото всичко е казано съвсем ясно. Благодаря, а сега докладчикът господин Сайер. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за участието им в дискусията. Благодаря за сътрудничеството с всички комисии. По-специално искам да благодаря на Комисията по околна среда, с които ще работим и в бъдеще по-интензивно. Но разбира се, благодаря и за съвместната работа с отделните политически групи. Тази борба с комисията и съвета става въпрос за една борба за спечелване на нашите правила, да могат да се опре, е, определят нашите права. Колегите и от други политическите групи и а, колегите от комисиите също споделят а, нашето мнение. Ние имаме право да упражняваме нашето, нашите правомощия. Говориш, говореше за хармонизиране. На първо място, че допълнението чрез тези нови правомощия се извършва в области, в които нямахме думата до сега. Достъпа до документи, разбира се, е от изключително значение. Това трябва да бъде заложено в едно междуинституционално споразумение. Но трябва да знаем и какви консултации текат в рамките на съвета. По отношение на ограничаване на нашите права, уважаеми колеги, прочетете правния текст, законодателния текст. Аз го тълкувам така, че нашите права, правомощи са разширени, а не ограничени. Преди от учтивост парламента беше изслушван, а сега а, без нашето съгласие не може да има оттегляне на законодателни актове. Ние сега вече имаме думата и сме равнопоставени. Ето защо аз го тълкувам като разширяване на нашите правомощия и сега трябва да се справим с нашите права. Гласуването ще бъде в Брюксел по време на следващото пленарно заседание. Благодаря ви, уважаеми колеги. Преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Той е свързан с един устен въпрос и към комисията, свързан с авиационна безопасност, черен списък на Европейския